Bene, cominciamo subito i nostri lavori anche per... И така искам, без да се бавим, да пристъпим направо към нашата работа, защото разполагаме с не повече от час и половина, а ни предстои изключително важно разискване. Затова няма да се бавя, започвам заседанието. Добре дошли на всички. Благодаря ви, че дойдохте. Благодаря и на господин председателя Симсън и на членовете на комисията по транспорт за това, че дойдоха на това наше съвместно заседание. Ще говорим по много въпроси. Надявам се, че ще задълбочим обмена по някой от тях. Знаете, че провеждаме това заседание, тъй като съгласно правилника за дейността на Европейския парламент. Двамата председатели се договориха за такова съвместно заседание. Аз ще го ръководя, но разбира се, че колегата Симпсън по всяко време може да ме прекъсва и да взема думата. Имаме 743 предложения за изменения. трите протокола от предходни заседания са пред нас, тъй че днес ще проведем разискванията, а на 27 ноември ще бъде гласуването. Господин Симпсън, желаете ли думата? Не. В такъв случай откривам дебата и давам думата за 5 минути на госпожа Аяла Сен а, думата. Благодаря, госпожо председател. Започвам с това, че не мога да не изразя радостта си от това, че попадам тук. Много е трудно да се провеждат съвместни заседания. В случая подходихме гъвкаво. Тримата докладчици също бяха съгласни тъй като темата за свързване на Европа действително е изключително важна. Щеше ни се да отложим дискусията за утре, тъй като много от колегите пристигат днес по-късно и понеделник след обяд не е най-уместният ден за такива дискусии. Надявам се, че в бъдеще секретариатът ще може да организира нещата по-гъвкаво, така че да улесни и нашата работа на депутати винаги, когато поискаме някаква промяна в графика, тя ни бива отказвана. Надявам се обаче, че следващия път секретарятът ще положи малко повече усилия, за да се съобрази с желанията ни и да ни улесни. И така механизъм за свързване на Европа. Това е много важен въпрос. От последното ни обсъждане на съвместно заседание се случи нещо важно. Получи се предложението на Кипърското председателство относно бюджета, което обаче не е приемливо. След общите декларации, които бяха заявени в полза на европейския растеж, заетостта, и на фона на кризата и безработицата, които се ширят около нас, Кипърското председателство излиза с предложение в което този механизъм, за който говорим днес, би трябвало да бъде криъгълен камък, би трябвало да бъде лост, но е много скромно под платен финансово, а знаете колко са огромни потребностите от инвестиции в Европа. Затова в никакъв случай не можем да се съгласим с предложението на кипърското председателство. Принудени сме да го отхвърлим защото наистина е много урязан бюджета за механизма за свързване на Европа. Останалите докладчици ми казаха, че действително ако съвета продължава да урязва бюджета, ще трябва по принцип да преработим списъка от проекти и да го обновим, защото в момента амбициите ни са силно ограничени от е, финансова гледна точка. И така изме, предложенията за изменения. Сред тях има доста радикални предложения, които придават още повече глобалност на механизма и се стремят към неговата всеобхватност. Има обаче и предложения, които които засягат и финансирането на глобалната мрежа, повишаването на това финансиране с 5%. Има, разбира се, е, разногласия, но това, което е важно, е, че сме ограничени във възможностите си. Има и други предложения за изменение във връзка с така наречените затворени мрежи. Знаете, че мрежите сами по себе си са острови, които имат доста слабости по отношение на взаимната си съвместимост. Това са също проблеми, по които се предвижда определено финансиране. Тук може би можем да отстъпим. А, но да не забравяме, че наша задача е да излъчим и политически сигнал от тази трибуна. Във връзка с това искам да благодаря на всички депутати, които ни подкрепиха. Друга тема – новите технологии, иновациите – Разбирам колегите, които настояват за финансиране на всички аспекти на тази област. Но тук допирните точки с програмата Хоризонт 2020 са много. Може би можем да постигнем съвместимост между различните програми. Що се отнася до шума, има много предложения от страна на германските колеги. Тези предложения са свързани с повишаване на финансирането на подвижния състав, на по-качествения подвижен състав, но тук пак става дума за инфраструктура. Може би в това отношение би бил подходящ друг финансов инструмент – най-важното е да се намерят възможности за съфинансиране, защото продължава да става въпрос единствено и само за инфраструктура. Що се отнася до ставките за финансиране, за магистралите се предполага повишаване на финансирането. Това е приемливо предложение. Що се отнася до сближаването, Постигнахме компромис, така че не само да отчетем желанията на колегите от така наречените нови страни членки, а и на колегите от Комисията за регионално развитие, така че да сведем до минимум рисковете и да запазим до сегашната формула за национално разпределение. добре е рисковете да бъдат идентифицирани по-добре и своевременно, за да можем да съгласуваме нещата така, че най-добрите проекти да бъдат финансирани госпожо председател. Много е важно понятието синергия, съчетана енергия, съчетана полезна енергия. Трудно е в комисията да се осигури координацията между различните генерални дирекции. А такава координация непременно е необходима, още повече, че финансовите средства постоянно се намаляват. Благодаря. Енрики има думата. Много благодаря ви. Няма да повтарям това, което беше казано от госпожа Аяла. Мисля, че всички и докладчика, и евродепутатите смятат наистина, че трябва да се работи за растежа, като механизма за свързване на Европа е наистина добър инструмент за постигане на растеж. Ние искаме да продължим да работим в същата насока, в една рамка на устойчивост, като същевременно Трябва да се спра и на предложението на кипърското председателство за бюджета. Трябва да помислим за частта телекомуникации и енергетика. Знаете какво беше предложено. Всеки милиард в новото предложение би означавал нулев напредък. Същевременно имаме финансиране поне с 10 милиарда и в перспективата 2014-2020 година ние не виждаме такава сума, виждаме нула, отразена от кипърското председателство. Е, не виждаме и допълнително усилие, нещо, което е абсолютно неприемливо. Не може дори да дискутираме такова предложение. Ако се спра на конкретните теми и то разбира се няма как да не споменем фондовете за сближаване. Тук трябва да мислим за националните разпределения, за едни динамични мандати. Необходимо е да се работи за морските магистрали, за железопътните линии, за всички тези връзки, които ни свързват Необходимо е също така понякога и на ниво европейски институции да търсим по-голяма съгласуваност, да помагаме на Европейската комисия, на парламента, на процедурата на комитология и да търсим и едно регионално ниво на съсредоточаване на ресурсите. Но това означава опростяване и на процедурите. Ние не искаме една тежка бюрокрация. Не би трябвало финансовите инструменти да са в тежест. Те трябва да помогат на Европа да постигне напредък и тук да се заложат стойности, които да са адекватни. Също времено като говорим за енергетика и далеко съобщения, трябва да имаме предвид безопасността, околната среда, инфраструктурата, нещо, което попада извън предложението. Имам предвид единствено законодателната рамка. Трябва да се помисли за повече от тези заложени 30 милиарда евро. Накрая, една малко по-различна тема. Има и извън институционални пера, които трябва да се разгледат. Нещо, което попада извън обхвата в този случай, но също трябва да се помисли. Ние не можем да заметем темата под килима. Има различни позиции на държавите членки и също така различни разходи, що се отнася до железопътната система. Тук се водят дебати и сигурно ще има една трудна крайна дискусия по приложенията. Аз настоявам за това да се съобразим с критериите. Да настояваме на добавената европейска стойност, да сме много внимателни при трансграничните въпроси. да разгледаме предложенията за управляване на капацитета и глобалната мрежа. Но тук трябва да обсъждаме не само финансирането на механизма за свързване на Европа, а и това, което попада в по-широката рамка. Благодаря. <laughs> Мерси, месия Рике. Е, е, Благодаря ви, господин Рике. Благодаря ви, че се придържахте към определеното време също така. Сега давам думата на госпожа Валеан. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички колеги, които допринесоха за разработването на доклада. Виждаме, че има почти 600 изменения, които са внесени от двете комисии и очаквам с нетърпение бъдещите срещи на докладчиците в Сянка, за да обсъдим измененията. От името на ИТРЕ искам да кажа, че съм щастлива да видя, че подкрепяте подхода на докладчика, що се отнася до енергийния транспортния сектор. Що се отнася до предложението на кипърското председателство, искам да се присъединя към моите колеги и да кажа, че то е не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 и не можем да приемем предложените 40%. Да, знам, че ресурсите са ограничени във време на криза, но посланието, което ще изпратим на, граждането, на гражданите на обществото, не трябва да бъде задължително едно послание, свързано само с оздравителни мерки, което ще противоречи наказаното от страна на европейските лидери и политики и политици за поощряване на растежа и излизане излизането извън рецесията. Както аз, така и моите колеги подкрепяме категорично първоначалното предложение на комисията за 50 милиарда евро и смятаме, че всяко едно евро ще бъде необходимо и полезно, ако искаме да модернизираме инфраструктурата. Нашата, комисия, нашата позиция ще бъде подкрепена от комисията Транд, комисията по бюджет и като цяло от парламента. Разбира се, имаме огромна отговорност за да гарантираме възможно най-ефективното ползване и прилагане на този нов инструмент. С ограничените инструменти ние се нуждаем от лостови механизми, механизми за балансиране на финансирането, така че не можем да разчитаме само единствено на публичните субсидии. Поради тази причина ние препоръчваме 30% от бюджета да бъдат заделени чрез финансови инструменти за енергийния сектор. Това е предложено от измененията и се радваме, че този подход е подкрепен от докладчиците в сянка в нашата комисия, които предлагат определени проценти между 60 и 90%. процента. Надявам се, че ще намерим компромис по този въпрос. В отрасъла на далеко съобщенията ние смятаме, че трябва да се създава търсене за широколентов интернет, нещо, което е подкрепено от госпожа Траутман, от господин Перилю, както от други колеги, които предлагат изменения с ударение върху разработването на тези финансови инструменти. В същото време ние споделяме становището, че основната част от финансирането на инфраструктурата на далеко съобщенията трябва да е приоритет и трябва да се прави чрез грантове, чрез безвъзмезна помощ. Що се отнася до член 10, ние сме получили получили някои предложения за изменения от нашите колеги с обхват между 30 и 50% за финансиране, както и в енергийния сектор. Може да се постигне компромисно изменение и ние трябва да говорим в съответствие с ставките, които се определят за финансовите инструменти и безвъзмезната помощ. Нека да припомня, че и за двата отрасла нашия подход се стреми към това отраслите да останат в център на нашето внимание, като избягваме изкривяването на конкуренцията и политическата централизация. Искам да кажа, че това не е просто още една версия на структурните фондове или на Кохезионния фонд. По-скоро това е един инструмент за създаване на растеж от по-различно естество, който допълва традиционното финансиране това е парадигмата на промяна, която ни кара да променим и своя менталитет, ако искаме да видим един инструмент, който наистина функционира. В следващите седмици трябва да се борим за бюджета, но също така трябва да сме отговорни и да префокусираме приоритетите според необходимостите. Европейските финансови ресурси ще бъдат окастрени, ще бъдат намалени, което означава, че ние ще трябва да правим политически избор за това, което ще финансираме. В противен случай инструментът може да е просто една празна орехова черупка, която не води до нищо. В енергийния сектор ние трябва да приоритизираме, да видим дали пазарната интеграция, предоставянето на ресурси и, а, трябва да бъдат в основата на нашата работа или пък да оставим само по един приоритет на регион. По отношение на филтрите за приоритети, в член 17 се предлагат критерии за присъждане на договорите, както и програми, които да бъдат разработвани. Да, изборът е труден, но това е нашата отговорност като парламент да набелязваме политическите приоритети и да се възползваме по възможно най-ефективния начин от наличните ресурси. Очаквам с нетърпение предстоящия дебат. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ферме, три минути. Благодаря ви. Първо трябва да се спра на предложението на кипърското председателство. Вече няколко колеги се изказаха по него. Едва ли има какво да добавя. Но колкото повече съкръщаваме бюджета, толкова по-трудно ще е да стигнем до един добър бюджет, защото всеки ще се придържа към защитаването на собствените интереси ние трябва да увеличим разходната част, за да подобрим инвестирането в образованието и ключовите отрасли. По механизма за свързване на Европа, няколко думи най-вече по финансовите инструменти. Много е добре от гледна точка на комисията, че финансовите инструменти са разгледани понятийно от докладчика, но няколко технически бележки. Понякога говорим за недостатъчно оптимални инвестиции. Но в доклада четем за инвестиции, които изобщо не са оптимални. Нека не стигаме до крайности, да не плашим никого. На второ място говори се за изкривяване на пазарите. Нека бъдем особено внимателни. Не искаме финансиране, което не съществува на пазара, но също така и не искаме да плашим дългосрочните инвеститори, които така или иначе не се насочват към такива продукти. Нека не говорим толкова за изкривяване на пазара. Важно е да има допълняемост, разбира се. Тук съм представил някои предложения за изменения. Има и още нещо. Струва ми се, че доклада трябва да се насочи най-вече към целта на финансовите инструменти. Ние се оказахме в тази ситуация, тъй като много от добрите инвестиции просто не се случиха заради ограниченията на публичното финансиране, затруднения, достъп до кредитиране, ефективността на изразходването на ниво Европейски съюз е нещо много важно – за нея трябва да се мисли дългосрочно, а не само краткосрочно. Ето и това трябва да се акцентира малко повече. Нека добавя също така, че когато се оценява този механизъм за свързване на Европа, комисията трябва да набележи и бъдещите стъпки, как ще има увеличени инвестиции в проектите без това. Добре е да се помисли за инвестиране в възобновяемите енергии, в портфейли с продукти, да се помисли е, за дялово участие по пътя на финансирането и други механизми. И накрая направете връзката с инициативата за облигациите. Това също е важно. А що се отнася до съчетаването на различни финансови инструменти, то наистина трябва да се помисли за един набор от инструменти. За едни проекти ще са добри едни, за други други. Нека да не страдаме от предразсъдъци, що се отнася до смесването на безвъзмезна помощ и различни инструменти. И накрая, мисля, че е много важно кохезионното финансиране да бъде включено е, при инфраструктурата, защото това е важно не само за богатите развити страни, но и за останалите. Те трябва да могат да излязат с добри конкурентоспособни предложения. Много ви благодаря. Това бяха докладчиците. Сега преминаваме към докладчиците в Сянка. Сега от името на ИТРЕ. Благодаря, госпожо председател. Три минути. Прекъсва председателката. Госпожо председател, смятам, че е важно все пак да изтъкна няколко неща. Първо, общото прилагане на инотивни, иновативните финансови инструменти, като на пример, облигации, свързани с конкретни проекти или специфични фондове. Всички тези инструменти трябва да бъдат не толкова ограничени, колкото гарантиращи. Трябва да бъдем сигурни обаче, че те могат да действат реално. Аз лично вярвам в тях, защото те могат да имат действието не само на лост, а, и а, са много подходящи за използване в рамките на публично-частни партньорства. Въпросът е да се използват колкото може по-ефикасно. Трябва да се предпочитат тези инструменти, които спадат към групата на така наречените иновативни финансови инструменти. А, интелигентните мрежи също а, трябва да бъдат финансирани и то в достатъчна степен. Стана дума за морските магистрали. Много е важно да насърчаваме проекти в страни, но във връзка с средства по линия на примерно ТЕН. Не бива обаче да забравяме, че трябва да се внимава с какви партньори преговаряме. А сега за коридорите. Аз не ги смятам за трето ниво на програмиране, а за ниво на управление. Много е важно координаторите по отношение на, координа... на коридорите да имат ясни правомощия и да се придържат към тях, защото тук играят роля и местните потребности и особености. Изслушахме координаторите по този въпрос и останахме с впечатление, че те се чувстват безсилни, защото не могат да направят нищо. Мисля, че ни е необходим по-системен подход и то към всички аспекти, за които говорим тук. Необходима е възможност за европейска интервенция във всички онези моменти, които изискват повече ефикасност. Много е важно веригата да работи изцяло, всичките извена да работят, така че и транспортните потоци да бъдат ефективни. Тук можем да постигнем много с по-малко средства. Председателката, благодаря. Припомням ви, че имате по 3 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Измененията, по които трябва да се договорим, които трябва да разгледаме отблизо, са онези по член 7, алинея 3 за допустимостта на проектите от споделен интерес за европейско финансиране. Както знаете, преди няколко седмици в комисията гласувахме доклада на господин Корели Лампус за насоките за инфраструктурните проекти и в този доклад достигнахме до компромисно решение по член 15, където се набелязват критериите, а тези критерии се прилагат и към инструмента за свързване на Европа. Що се отнася до тези проекти, които са от споделен интерес. Сега може да имам известни съмнения по компромиса, който сме постигнали, защото тук се включват CCS, но не смятам, че ще е политическа грешка да се прилага към инструмента за свързване на Европа по две причини. На първо място, това ще противоречи на това, което вече сме гласували в нашата комисия и ще навреди на влиянието на парламента защото чрез гласуването на компромиса ние дадохме мандат на нашия колега по време за тристранните срещи. Тук трябва да внимаваме по отношение на възможностите за синергия, за обща работа. Трябва да внимаваме с намаляването на ставките за съфинансиране за онези дейности, които допринасят за намаляването на парниковия ефект, намаляването на емисии от парникови газове. Смятам, че 10% от наличните ресурси под формата на гарантирано финансиране би могло да се използва за финансирането на повече проекти, особено ако имаме намаляване на многогодишната финансова рамка. В същото време обаче по този начин ще наказваме стратегически проекти. И един последен коментар, ако ми позволите, по далеко съобщеният. Някои изменения, които са предложени по тази тема, казват, че трябва да има финансиране само от финансовите инструменти. Ако приемем това предложение, това ще означава, че ще позволим на отрасъла да решава дали да инвестира само възоснова на възвръщаемостта. Ясно е, че в селските региони или в високопланинските региони там няма да има съответната възвръщаемост на инвестициите и по този начин тези региони ще станат не толкова привлекателни. Смятам, че трябва да има и преки субсидии. Благодаря. Благодаря, господин дебакъл сега има думата. Е, благодаря. Искам да благодаря на докладчиците за толкова положителната работа, която са свършили. Искам да задам въпрос и да направя един коментар. Повечето въпроси, повечето изменения са за приложенията. И мисля, че имахме джентълменско споразумение, нагласно споразумение да не приемаме толкова много приложенията. В този случай ще бъде много трудно да се определи наистина кой проект отговаря толкова добре на Европейската стратегия като цяло. Още един коментар по измененията, които като че ли комисията се опитва да разводни. Мисля, че е доста трудно да ги приемем по този начин или пък просто да ги отхвърлим. Комисията трябва да дава помощ Два ли не на първите, които са заявили и така да се раздават по реда на заявленията. Мисля, че в ставката за финансиране, за морските пристанища, тук голямо значение е технологията и това създава съответствията и съответните изисквания във връзка с морския транспорт. Мисля, че тук трябва да се придържаме към едни и същи линии, трябва да третираме всички видове транспорт еднакво еднакво. И накрая за прехвърлянето на средства от Кохезонния фонд сметнах, че това е добро предложение от комисията. Може би ще е много трудно да се намери добър компромис по въпроса. Но искам да припомня, че моите колеги докладчици и докладчици в сянка, че трябва да намерят ясен компромис, а не да се затлачват в детайли, които никой от външния свят не разбира. Надявам се, че по този този начин ще можем да стигнем до правилния компромис за инструмента за свързване на Европа, защото е много важно да изпратим правилното послание към държавите членки. Благодаря ви. Грация. La parola колега Крамер. Крамер. Благодаря ви, господин Крамер. Аз също благодаря на докладчиците, защото никак не е лесно да се търсят компромиси, когато има толкова много предложения за изменение. А, първата ми критиката, критика е, че не отстъпихме от стария си списък от желание. А, ясно, че всяка държава иска да участва, а финанси няма може би трябваше да настояваме определени степени на участие да се изискват, така че нямаше да има толкова много желаещи. Имаме е, важни проекти, например тунелът Бренер, 56 км, за който обаче трябва да се прокопаят 230 км. Това е дълъг, усилен проект а е под въпрос дали непременно трябва да бъде изпълнен. Това, което е важно за нас е да има а, финансова и екологична устойчивост. Важно за нас трябва да бъде и това колко работни места се създават, какви машини се използват, при реализирането на проектите. Много важни за нас са трансграничните аспекти. Знаете много добре, че европейската транспортна мрежа се къса точно там, където минават границите. Това са а, празнини, появили се в следствие на Втората световна война и след военните. Има национален интерес тези мрежи да бъдат отново обвързани в едно, а това не личи в нашия текст. А за шума смятам, че ще спести много пари, ако се преборим с шума при източника. Защо трябва да строим огромни шумозащитни стени край магистралите, след като можем с 4 вместо с 10 милиарда да се преборим с шума при източника, т.е. да се използва по-модерен подвижен състав. По този начин ще бъдем по-ефективни, ще спестим и време. Що се отнася до приложенията, вече съм се изказвал. Много малко проекти са заличени. Ние, например, се отказахме от много проекти. Например, канала Мейн Дунав, огромен проект. Тогавашният а, министр на транспорта каза, че тунелът ще бъде най-голямата, каналът, извинете, ще бъде най-голямата глупост след построяването на Вавилонската кула. И се отказахме от, про... от този проект, защото знае много добре, че големия процент от корабоплаването е по други реки. И накрая Кохезионния фонд. Правилно е. Правилен е подходът, обаче парите трябва да остават у страните, които се нуждаят от тях, защото ние искаме Европа да се сближи. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Пфостер. Благодаря ви. Искам всъщност да прочета бележките на нашия координатор и докладчик в сянка, който за съжаление няма как да е с нас този следобед. Така че нека първо се извиня от негово име, да благодаря на докладчиците за обсъждането на тези въпроси и предстоящата работа. На първо място докладчикът Сянка изразява своята подкрепа за механизма за свързване на Европа, работата по инфраструктурата, която ще свърже Европа. Господин Зилер подкрепя подхода на съдокладчиците от комисиите и тяхната позиция по основните въпроси. При проектите е важно да се приоритизира финансовата помощ при безвъзмезните помощи. Разработването на коридори също трябва да е приоритет, за да не се раздробява мрежата. Десетките милиарди на Кохезионния фонд, които се разпределят и съответно средносрочния преглед – е необходимо да се обвържат с механизъм, при който за всяка държава се зачита националното разпределение, но проектите се разглеждат от комисията. Също така се смята, че по-голямата конкуренция между държавите членки ще осигури по-качествени проекти. Резултатите от прегледа трябва да се предоставят на всички държави, които са допустими за участие в Кохезионния фонд. Накрая неговите бележки по таваните. Ясно е, че тук не бива да се ограничаваме до 2,5% от БВП или някакъв друг таван противен случай много от проектите може да се окажат замразени без необходимото разпределение. И накрая няколко общи бележки, госпожо председател. Струва ми се, че основните проблеми са свързани с инфраструктурата и наличните разходи за нея. Би трябвало те да са по-големи, за да има устойчив растеж тогава, когато пазарът и националните правителства не могат да ги покрият. Необходимо е да се разработят и липсващите трансгранични връзки. Благодарим на комисията, че търси една обща рамка, но на този етап не е ясно дали механизма за свързване на Европа ще постигне това, което се цели, дали няма да имаме допълнително осложняване на един вече сложен режим. И накрая, много е добре, че имаме иновативни финансови инструменти в МСЕ. Те трябва да се използват като инструмент за привличане на частно финансиране. И пак накрая, някои елементи в предложението наистина ни притесняват. Би трябвало държавите членки да имат по-голяма независимост. Благодаря, Клод Турнес. Uh, Благодаря. Ще бъда кратък. Ще се насоча към най-основното. Първо, предложението на съвета относно бюджета, това, което видяхме миналата седмица е абсурдно. В уводната част на това предложение се казва, че бюджета трябва да създаде европейска добавена стойност, но когато се запознаете с него подробно, какво виждате? Точно при научната дейност, при студентските програми, точно там, където Европа добавя стойност – имаме драстични съкръщения, докато при селско-стопанската политика и структурните фондове нямаме съкръщения заради националното субсидиарно разходване. Ние като парламент трябва да излезем едини и да се борим, защото 40 намаляване, което предлага Кипър, кипърското председателство е просто обидно. То ще унищожи европейската добавена стойност. Нека се спре и на енергетиката. Имаме нужда от инфраструктура при електроснабдяването, но не толкова при газоснабдяването, защото ние имаме директива за сигурността на доставките при газа и държавите членки са се изпълнили задълженията. Също така имаме оптимизиране на съществуващите газопроводи, нормите съответно, как да се управляват трудните места – Същевременно знаем, че вече сме достигнали максимума на ползването на газ, защото все още работи строителната индустрия, но тя няма да е толкова активна в бъдеще. Така че потреблението на газ ще намалее, това до някъде ще компенсира нуждата от електричество, защото турбините не са толкова мощни. На второ място, при газа и електричеството ние имаме регулиране. Инвеститорът работи в рамките на 50 години, договаря цените с регулатора. Мисля, че ние не бива да се намесваме тук чрез безвъзмезна помощ. Тази безвъзмезна помощ трябва да се ограничи до минимум само при политически проекти – така че някои държави да намалят своята зависимост от Русия. Това е важно политически. Иначе търговски никога няма да е оправдано, като гледаме какво се плаща в балтийските държави. Но от политическа гледна точка е важно да има грант. Това е политически приоритет. Моля ви обаче да ограничите тази безвъзмезна помощ, защото за нас е важна и търговската цел, както и използването на финансови инструменти. Финансови инструменти, насочени към банките, за да се привлекат повече средства от частния сектор. И накрая, аз съм предложил изменения Знаете, че ние сме изправени пред сериозна заплаха за капитала. В Испания, Ирландия, Италия днес като инвеститор вие плащате много високи лихвени проценти. Тук трябва да се намери решение. Да, приключвам, госпожо председател, но така или иначе държавите членки днес са наказани от финансовите пазари. Спомняте си, че преди години беше много скъпо да се реновира и да се финансира съществуващия модел в енергетиката. За това ни трябва решение. Благодаря. Благодаря. Имаме още 13 желаящи да направят изказване. Ще прочета техните имена. С това ще приключим списъка. Дел Квадрас, Ертуг, Вандален, Проди, Тикао, Галер, Кампос, Каумацалос. 14. Анкора? 14 всъщност виждаме, че са 15 станаха. Ако искаме да оставим време на докладчиците да отговорят, всеки ще трябва да говори по минута и половина задължително, не повече. Моля ви. Минута и медиа. Кастио. Е, este informe tiene un problema, que es simple... Благодаря ви. Най-напред на първо място има един основен проблем с този доклад, а именно липсата на координация, що се отнася до дебати по целия пакет. Обикновено имаме рамковия доклад и след това се навлиза в детайлите по конкретните доклади. В момента гледаме индивидуалните доклади, а кога ще разгледаме т.е. един ден гледаме доклада на ЕКОН, на следващия ден резултатите от триалога и тук имаме отделно разглеждане на докладите, липса на координация, всички те трябва да бъдат заложени в един общ дебат, който ще доведе до много по-добра координация. Благодаря на докладчиците но тези е, елементи, които подчертах за мен, са основополагащи. Що се отнася до общия бюджет, ние трябва да останем категорични на твърди позиции и а, е, да защитаваме бюджета, който беше заделен първоначално. А, е, трябва да имаме съразмерно с принципите, които са набелязани от страна на комисията. Ако общият обем е намален, то трябва да се намали пропорционално възоснова на принципите, които са набелязани. На трето място, по въпроса за енергетиката. По-настоящем водим преговори възоснова на проектите, които могат да бъдат финансирани чрез субсидии или чрез, заради иновативните продукти, е, без допълнителни критерии, които да са заложени тук. И днес, след днешното заседание, ние ще гласуваме по телекомуникационните мрежи. В тази връзка моята група ще подходи към преговорите е, заради с помощта на рамковия доклад. Благодаря ви следващия оратор. Е, благодаря. Нека най-напред да благодаря на докладчиците за работата, която са свършили. Най-напред изключително важно е докладчиците, като оценяват измененията, да се придържат към много стриктни обективни критерии. Трябва да разгледаме и приложенията, защото целта тук е да използваме нашите ресурси колкото е възможно повече, за да поощряваме проекти с европейска добавена стойност. Трябва ни определена степен на последователност, например с директивата по ТЕНТИ, и това, което е по-важно, мога да отбележа е политическото послание, особено сега, когато получихме предложението от Кипърското председателство по бюджета. Съгласна съм с всички онези, които критикуваха това предложение сериозно. Няма нужда да правим главозамаващи речи, просто трябва да се отбележи, че няма да има средства за всички проекти. Предполагаме, че това е едва изходната позиция. Все още ще се водят дебати, трябва да се набележат съответните приоритети в контекста на бюджета, но ще се обърна към комисията, казвайки следното. Ако окончателният резултат е близък до това, с което разполагаме в момента пред себе си, комисията трябва да е честна и да види, кои тези предложения няма да бъдат прияти, които ще отидат в кощето на Бокук, за Бокук. Трябва да си общуваме съвсем честно и открито. Трябва да бъдем открити и към нашите граждани, да видим какво точно ще се инвестира в Европа. Надявам се, че комисията ще разработи съответната стратегия заедно с съвета. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на колегите за доклада. Имам да кажа много малко неща във връзка с предложението на председателството. То вече беше казано. А, всъщност се урязва финансово единствения инструмент, който щеше да допринесе за растеж в рамките на стратегия Европа 2020. Жалко е, че се взема такова решение, защото това е и единствения инструмент, който е обвързан с конкретни проекти. Това е механизма за свързване с Европа. Това е проект, за който всеки министр можеше да се върне от дома си и да каже на своите граждани, ето за това се преборих аз в Брюксел. Финансовите средства са важни, да, но ако искаме да спечелим нови инвеститори, включително и частни такива, онзи, който представя един проект, трябва да бъде убеден в неговата правота, а не постоянно да се съмнява в него. Този инструмент може да работи само по този начин. Що се отнася до кохезионния фонд, независимо от това кой ще подпише компромиса, ние сме на път да го намерим необходимия такъв компромис, за да може да а, се преразпределят средства по различни фондове, да се обединяват средства от фондове. И последното, което искам да кажа е, в връзка с механизма за свързване на Европа. Тръгнали сме по една линия и трябва да се предържаме към нея, защото имаше консенсус между страните, парламента и комисията по него. Благодаря сега колегата Траутман. Благодаря ви, Исках да се върна на два основни въпроса. Единият беше повдигнат от множество изказали се, а именно използването на финансовите инструменти. Малко ме притесни изменение 59-то, в което се предвижда да няма множествено финансиране между Европейския паричен механизъм и други инструменти. На второ място в 47-о изменение имаме една доста по-рестриктивна позиция. Предвижда се финансиране единствено чрез финансовите инструменти. От тук проистичат и двата въпроса. От една страна, в енергетиката операторите и инвеститорите са по-трудни за намиране. От друга страна, в зоните и регионите, където няма добро покритие и където трябва да се работи приоритетно, тъй като това са трудни зони, ще се намира трудно и необходимото финансиране. Накрая, надявам се, че комисията ще отговори какво се случва с Европейската инвестиционна банка, която обикновено решава какви финансови инструменти да се ползват, каква е нейната мисия и роля. Благодаря. Благодаря, господин Деграндес. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност не разполагам с много време и за това ще се придържам към транспорта. Останалите отрасли вече бяха обсъдени от колеги, но се присъединявам към критиките, що се отнася до предложения от кипърското председателство бюджет. Това е нереално ние не можем да се придържаме към един толкова нереалистичен подход. Така няма да осъществи напредък. Искам да благодаря на докладчиците. Струва ми се, че те са подходили много разумно към препоръките, но ще се спра на три въпроса. Първо, оперативната съвместимост, особено при железопътния транспорт. Ние искаме да се гарантира, че ще има добър ЖП транспорт между държавите членки. На второ място – железопътните коридори. Тук сме включили предложение да се запази първоначалната система през Пиринеите. Това е важен елемент на железопътната мрежа, който не би трябвало да се губи, ако спре финансирането. И още нещо, председател, когато разглеждаме приложенията, мисля, че трябва да се има предвид позицията на държавите членки, а не да се работи с делегирани актове, както настоява комисията. Благодаря, господин Либерачки. Много благодаря. Много ви благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчиците, на изказалите се преди мен. Нека да не забравяме, че механизма за свързване на Европа означава прилагането на един общностен метод. Ако се използва кохезионен фонд, това означава, че говорим за добавена стоеност, генерирана чрез два елемента – коридори и сближаване. Напоследък така хваляхме концепцията за свободна индустриализация на Европа, железопътни линии пристанища. Сега, ако кажем, че намаляваме сумата, най-вече тази сума, която беше определена за тези проекти, това означава, че губим доверие. Ние от една страна заявяваме колко важна е индустриализацията, а от друга страна не даваме средства за такива проекти. Така че, ако искаме да подходим сериозно, нека не забравяме казаното от господин Ферн. На този етап трябва да гарантираме, че определени суми се заделят така, както беше планирано първоначално. Благодаря ви. Господин Видал Квадра. E Искам да спомена само три неща и то съвсем накратко. Първо за консенсуса. Говорим за механизми, с които Европа да бъде свързана. Т.е. трябва да има физически междусистемни връзки. Има, разбира се, и други цели във връзка с енергийната политика, използване на възобновяеми източници, намаляване на емисиите. Всичко това е прекрасно. днес си говорим конкретно за подобряване на инфраструктурата. Нека да не забравяме темата. На второ място, абсолютно наложително е да свържем нещата с така наречените енергийни острови. Не може да има страни, които да нямат системни връзки с съседни държави в областта на енергетиката. Това е нещо много важно. И освен това, ако искаме да се преборим с проблемните точки в транспорта, трябва, нещата трябва да вървят ръка за ръка. Ние говорим за стеснения, които се отнасят не само за транспорта. И на трето място връзката между регламента и инструмента за свързване на Европа. Непременно трябва да имаме надежни критерии за оценка на проектите. Не бива да губим от очи връзката с останалите а, сектори в доклада Декампус. Кампус не можем да решим нещо, което да обесилва или обесмисля нещо, което е казано от Антонио Де Кампус, защото МСЕ, механизма за свързване на Европа, трябва да е допълнение към доклада Де Кампус. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря и на докладчиците да ги поздравя за това, че са изтъкнали най-важните неща, например между системните връзки и свързаността между транспорт и екология. Много е важно също така се обръща внимание на важността на местното и регионалното ниво. Това са и важни моменти в нашия документ за трансевропейските мрежи. Друг важен аспект е концепцията за морските магистрали, която непременно трябваше да намери място тук и е намерила. Имам да кажа две-три важни неща. Първо за шума в железопъсния транспорт. Действително, колеги, е, ще се създаде огромна полза за Европа, ако се преборим с е, този фактор, защото няма полза на хартия да имаме големи проекти за много пари, ако на национално ниво не можем да ги реализираме. Ако, примерно, има забрана за транспорт през нощта поради висок шум и така нататък. Те, че трябва да намерим начин да създадем последователност последователност между сега действащото законодателство и указанията за трансевропейските мрежи. Друг важен момент, и с това приключвам, са е вътрешното речно корабоплаване. Трябва да му обърнем внимание. Благодаря. Председателката, благодаря. Следващия оратор. Eh, благодаря ви. Много хора тук се оплакват от съвета, но мисля, че трябва да обърнем поглед най-напред към себе си има огромен брой изменения, които бяха подадени срещу споразумението и по този начин няма да е лесно да се водят преговори с държавите членки. Можем да посочим съвета с пръст, да, но най-напред нека да си помислим за нашите собствени действия. Бях много очуден, госпожо председател, да чуя изказванията на зелените от Германия, най-вече господин Крамер, които говорят за вътрешния речен железопътен транспорт и говорят за Рейн и Дунав. Ако говорим за европейска добавена стоеност, ето можем да вземем за пример реката Дунав. Аз съм подал четири изменения за замяната на Амстердам с Антверпен и искам да призова всички вас да отхвърлите тези изменения, които противоречат наказаното от мен. Господин Проди, благодаря ви. Да, съгласен съм с, сказаното казаното за железопътния транспорт, за въздухоплаването. Всичко това трябва да е включено, но може би с една малка промяна в регламентите, които се отнасят до въздухоплаването. Имаме също така и разпоредби, свързани с съхраняването на гъста, на горивото и сателитните връзки по отношение на наблюдението от въздух. Тук трябва да споменем и киберсигурността. Тя не трябва да се пренебрегва. Тук говорим за инфраструктура, която е истински европейска инфраструктура. И в този случай трябва колкото е възможно по-бързо да изградим. Ами защо? Защото сме посред криза. Е ето защо трябва да направим този, тези инвестиции, то възможно най-бързо. Трябва да продължим категорично по този път и да продължим тази борба за европейските облигации. Може би да посочим, че в момента, в който се довърши инфраструктурата, тя може да се приватизира, така че да създадем ротационно финансиране за инвестиции. Връщам се от Китай, от едно посещение там и наистина ми направи огромно впечатление и интензивността на усилията, които тези хора полагат, както и скоростта, с която изграждат тази инфраструктура трябва да се опитаме да разберим, че нашия свят се променя, вече се е променил и трябва да се опитаме да схванем тази промяна и да вървим в края с нея. Благодаря ви, госпожа Тикао. Vitalitatea Uniunii Europene depinde de infrastructura Благодаря ви. Конкурентоспособността на Европа зависи между всичко останало и от транспортната инфраструктура. За това подкрепям тезата, че е недопустимо да се урязват бюджетните средства, особено унези за прилагането на цифровия дневен ред. Искам да подчертая, че според мен е много важно да се преодолее изоставането в инфраструктурата на транспорта. Има голяма потребност от инвестиране за транспортна инфраструктура в страни, особено те, в някои страни, които се присъединиха по-късно към Европейския съюз. Важно е средствата да се използват съгласно индекса за разпределение на Кохезионния фонд. Освен това е важно инструментите за финансиране да се да да се разпределят не само по секторно, не само с оглед на секторната диверсификация, а и с оглед на териториална диверсификация. Това, което се каза за вътрешното речно корабоплаване, за канала Рейн-Мейн Дунав, подкрепям всичко това. Има такав, такъв проект и в Румъния който се нуждае от финансиране. Между другото, има изследване за високоскоростната връзка от Будапешта до Букурещ и Констанца, което подкрепя това, което казвам. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че някои колеги преди мен засегнаха въпроса за шума, защото смятам, че ползата за Европа означава да бъдем приемливи за нашите граждани. Затова имам специална молба към нашите докладчили да не гледат на темата шумозащита като на нещо маргинално, а да спазят намерението на комисията за повече инвестиции за намаляване на шума от железопътния транспорт. По този начин ще успеем наистина да направим така, че подвижният състав в Европа да а, разпространява по-малко шум. И това ще е добре, защото тогава няма да има и нощна забрана за преминаване на влакове, така както има за самолетите трябва да бъдем активни по отношение на шумозащитата. Затова настоявам докладчиците да оставят тази тема. Grazie. Correra de Campos, prego. Благодаря колегата Корадо де Кампус. Е, благодаря ви, госпожо председател. Четири неща на бързичко. Първо да благодаря на докладчиците за тяхното отношение, за гъвкавостта им, за готовността да чуят предложенията. На второ място – Господин Видал Квадрес вече говори за законодателната последователност. Не може да има едни критерии за едно и други критерии за други. Например, член 13, в който се въвеждат нови приоритети и едва ли не се стига до извода, че основният критерий е който изпревари, той ще е най-добре ние сме подготвили и изменения с цел подобряване на ресурсите. Ще ви напомня и аргументите на Дегастилиус. Те бяха важни от гледна точка на разпределението на ресурси. Накрая, намаляването на бюджета на МСЕ, ако се направи, би трябвало да е пропорционално, но ние трябва да се борим за необходимия бюджет и да не се отказваме. Благодаря ви, казва председателката господин Коман Сачо. Благодаря, госпожо председател. Знам, че името ми трудно се произнася, но аз пък съм е, най-обикновен човек, за разлика от името си. Ще ме разберете. Първо, подкрепяме а, е, инструмента, механизъм за свързване на Европа. За нас той е много важен за европейския континент. На второ място – на фона на урязания бюджет, който получаваме, не можем да приемем не можем да приемем предложението на съвета, защото то ще взриви намерението ни да укрепим а, транспортните мрежи в Европа. Ако не успеем подобаващо да насърчаваме растежа, то нека поне да не губим доверието на гражданите си. Искам да кажа, че ако ще се кастрят средства, то моля да се кастрят на места, където това е допустимо. Трябва да внимаваме да не загубим всичко онова, което ни е необходимо за по-нататъчно развитие на транспортната инфраструктура в Европа. Сега по-конкретно. Аз подкрепям развитието на морските магистрали, нещо, което казаха и други колеги преди мен, а ние бяхме предложили да се увеличат средствата за тях от 20 на 30%. Освен това за 10 милиарда евро от Кохезионния фонд. МСЕ не може да замести Кохезионния фонд в никакъв случай, което ще би засегнало страните бенефициенти от Кохезионния фонд. Трябва да се намери компромис, приемлив за всички. Следващия оратор. Съдкине, я бих така хотела подяковат справодайум за... Госпожо председател, аз също искам да благодаря на докладчиците те са работили усилено и то по една трудна тема. Аз ще се спра на два момента. При Кохезионния фонд е много трудно да се намери добрия компромис. Можем да запазим националните разпределения или да подбираме висококачествени проекти чрез по-голяма конкуренция между държавите членки – на второ място, съгласна съм, че е много важно да се запази възможността за безвъзмезна помощ. Няма какво да ги замести като инструмент. Благодаря. Много ви благодаря. А сега ще чуем комисията. Нека първо да благодарим на комисията, че е изпратила трима от своите представители. Ще ви напомня обаче, че разполагаме с много малко време, най-много по две минути на човек, за да има време и за докладчиците. Благодаря ви, госпожо председател. Ще говоря малко по-дълго по хоризонталната и транспортната част, а след това двамата ми колеги ще говорят по-накратичко за комуникационните технологии. Първо, нека благодаря на всички изказали се за подкрепата, която беше изразена. Благодарим и на Кипърското председателство за неговото участие. Знаете, че комисията не подкрепя последното предложение, защото не виждаме как ще можем да запазим добавената стойност. Освен това, заинтересованите групи се мобилизират около механизма за свързване на Европа. Имаме около 600 заинтересовани лица, представители на парламента, на индустрията, които сложиха подписа си под призива за механизма за свързване на Европа. Ние, що се отнася до докладите, сме Съгласни с измененията за синергиите и енергетиката. Има също така доста изменения по ДДС и закупуването на земя. Ние не смятаме, че тези изменения трябва да се запазят, по-скоро трябва да се помисли какво да се направи със средствата, прехвърлени от Кохезионния фонд в частта транспорт. Ще призова комисиите да намерят някакъв компромис с 10 милиарда евро, защото така държавите членки ще се чувстват по спокойни с националните разпределения и ще могат да се генерират по-добри проекти от тук и по-ефективно разходване на средствата. Госпожо председател, според нас е необходимо механизмът за свързване на Европа да съответства на бюджета. Не можем да имаме стратегия с намален бюджет. Котията за преговори е само стъпка по пътя но аз се съобразявам с предложението на комисията. Бюджетът е ограничен, следователно инструментът, който го прилага, трябва да е възможно най-ограничен. Затова и всички тези изменения, те са много полезни, но като че ли твърде много увеличават ставката за съфинансиране, броя проекти, обхвата, а ние изхождахме от едно по-концентрирано предложение, което да отговаря на предлагания бюджет. Сега по-конкретно и накратко съгласни сме с това, което се казва за основната мрежа, а някои от измененията по обхватната мрежа са твърде специфични, те са свързани с трансгранични проекти или приоритетни проекти. Това са наистина целенасочени, фокусирани изменения, които трябва да се разгледат накрая. Но при ограниченото финансиране трябва да се занимаем най-вече с основната мрежа. Също така и при работата с тесните места. А по шума и оборудването на борда, то тук комисията смята, че трябва да се осигури финансиране заради лостовия ефект от това финансиране. Тук освен това, наистина ефектът от инфраструктурата може да се подобри, като се подобри ходовата част. Аз съм съгласен а, с изказванията, които чухме днес в това отношение. Можем да разчитаме и на частно финансиране, но то не е толкова голямо при Сезар, така че трябва да се запази финансирането на оборудването на борда. А измененията по приложение 1 знаете, че са многобройни. Тук трябва да се водим от няколко водещи принципа, да се работи по основната мрежа като проекти и на второ място тези проекти да са изпълними във времевата рамка до 2020 година. Ще се спра до тук. Готов съм двустранно да отговоря и на въпроси. Сега колегите ми ще продължат. Благодаря ви. Благодаря ви наистина. Надявам се, че няма да стигнем до същата ситуация като енергетиката и телекомуникациите. Само една минута ни остава тъй като транспортът говори 5 минути и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се огранича до два коментара. Най-напред приветстваме измененията във връзка с частта за ИКТ. Двата коментара са по точка А, финансовите инструменти. Ние сме съгласни с измененията на парламента, че трябва да се използват финансови инструменти за инфраструктурата. Смятаме, че там ще се генерира най-голямата добавена стоеност, що се отнася до възвръщане значимостта на инвестициите. Виждаме тук основната роля на инвестиционната банка, на останалите банки и инвеститори, защото виждаме, да речем, инструмента за финансиране и чрез междинната роля на Европейската инвестиционна банка можем да гарантираме, че едно инвестирано евро може да донесе до 5, 5 до 10 пъти повече в частния сектор. Само да спомена логиката, че в гъстонаселените е, райони няма роля за свързването на Европа, в по-рядко населените райони имаме кохезионния фонд, по-скоро говорим за районите, които са по средата. И накрая, по високата скорост, да, ние аплодираме амбициите, свързани с измененията, да се ограничат инвестициите, свързани с, с достигане до 100 мегабита и повече, но имаме известни опасения във връзка с технологичната неутралност. Знаем, че има още много какво да се направи, за да се достигнат целите по цифровата програма. Но ако заложим цифрите прекалено високо, няма да имаме достатъчно резултати, защото няма да бъдат достатъчно търговски, привлекателно търговска гледна точка. Добре, благодаря на комисията. Сега енергетиката. 50 секунди имате. Заповядайте. Знаем, че е важен отрасъл. Благодаря ви много. Добър ден на всички. Два коментара от енергийна гледна точка. На първо място също искам да подчертая необходимостта това да се гарантира правна последователност между механизма за свързване на Европа и насоките по отраслите, както каза господин Кампус, като тук поставяме ударение върху ограничен брой приоритети и не оставяме системата прекалено отворена за навлизане на много проекти проекти в инструмента за свързване на Европа. Втория коментар е финансирането и връзката между финансовите инструменти и безвъзмезната помощ. Ще има три вида проекти от споделен интерес. Най-напред от тези, които са финансово много силни и които изпълняват това, което са включили, без никакви проблеми. На второ място, тези, които са жизнеспособни, но които имат проблем с дългосрочното финансиране в тази област. Тук финансовите инструменти ще играят много важна роля, но по наши изчисления до 10-15% от механизма. Третата категория проекти, които имат полза за обществото и за съседните страни, например, те не са търговски жизнеспособни и тук финансовите инструменти не биха могли да помогнат. Няма банка, която да инвестира в проекти, които носят такива ползи във връзка с солидарността, сближаването, но тук имаме технологичните иновации, най-вече по отношение на разработването на интелигентни мрежи. И тук безвъзможната помощ ще бъде изключително необходима във връзка с финансовите инструменти. Благодаря. Благодаря на комисията. Госпожа Сандър, имате две минути. Eh, благодаря ви, госпожо председател. Нека първо да благодаря на всички колеги, които взеха отношение, които подадоха, внесоха предложения за изменения, които участваха в дискусията, подчертаха своите приоритети и обясниха своите предложения. Вече беше казано, че в някои отношения Предстои да бъде намерен компромис, за да можем да спечелим максимално мнозинство за съответните предложения за изменения, ако те са компромисни, разбира се. На второ място, в връзка с въпросите, които бяха зададени по същество, ще кажа следното. Слушах много внимателно. Не смятам, че има някакви особени различия, с изключение на някои конкретни моменти, по които вярвам ще се споразумеем. Например, шумозащитата това е област, която изисква преки инвестиции в подвижния състав на железопътните компании. Дискусията за по-екологични превозни средства е близка до тази. Също така е мислимо да бъдат подкрепяни а, фирмите производителки на тежкотоварни превозни средства да разработват по-екологични двигатели. Но това са все строго инфраструктурни проекти. Ако съветът ни подкрепи, ще помоля колегите, които смятат, че е особено важна шумозащитата, да се посъветват с своите правителства, за да може не да урязваме, както прави в момента съвета, а да увеличим средствата за инфраструктурните проекти. И в заключение, съгласна съм с господин Дек Грандес по въпроса за прекосяването на Пиринеите. Благодаря за подкрепата в това отношение. Аз вече разговарях с колегите от комисията по въпроса. Трябва да подходим доста внимателно към този проект. Може би ще успеем да го защитим. Госпожо Декастилио, много добре разбирам това, което казвате. Енергетиката не ми е любима тема, но ви разбрах. В този парламент ние имаме мандата да обсъждаме нещата във вид на пакет, а не да допускаме изключения. Това се отнася и за е, инструмента за финансиране. Надявам се, че информацията ви беше неформална. Енрике. Благодаря ви. Първо благодаря на всички колеги, които изразиха своето становище по измененията и по нашата работа. Хубаво е, че този доклад предизвиква толкова голям интерес. Но, нека се спра на две теми. На първо място виждам, че колегите наистина не приемат позицията на съвета, която те намират направо за обидна. И затова мисля, че е необходимо да се мобилизираме. Тази позиция не е приемлива. Необходимо е също така да я разгледаме държава членка по държава членка и да помислим за последиците в тези държави членки и съответно плъците. На второ място всички очакват от нас да бъдем съсредоточени като усилия най-вече върху разпоредби, които да са опростени и оперативни. Необходимо е също така да се насочим към коридорите, така че да помислим каква мрежа искаме, какъв географски обхват, и как да избегнем тесните места, как да работим там, където Европа ще добави стойност. И накрая необходимо е наистина да се стигне до компромис, всеки да отстъпи до някъде, за да имаме един проект, който да бъде изпълним и оперативен. Благодаря ви, колегата Валян. Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря ви, колеги. Чухме много полезни идеи. Самата аз съм на мнение, че сме единомислещи. Всички искаме добро предложение, всички искаме добра европейска инфраструктура, но не бива да забравяме, че Европейският парламент трябва да прояви последователност, както това се казва в множество доклади. Аз съм убедена, че господин Декампус и колегите ще направят необходимото. Също време на комисията трябва да знае, че Европейският парламент никога не използва задната вратичка. Що се отнася до законодателството, той влиза през парадния вход. И тук комисията трябва да бъде последователна, защото имаме нужда от 200 милиарда, които да се инвестират в инфраструктурата. И ако използваме 90% като грантове, никога няма да стигнем до тези 200 милиарда, които съгласно комисията се предоставят по механизма. Благодаря ви и накрая господин Симпсън. Благодаря ви много. Най-напред благодаря ви, че домакинствате тази толкова важна среща, толкова този важен дебат. Ние пък от своя страна очакваме да приемем вашата комисия на 27 ноември, когато ще имаме завидната задача да гласуваме по текста, но много ви благодаря днес и нека само да припомня на членовете на моята комисия, че трябва да се преместим в АСП, така че да можем да продължим с нашето заседание. Благодаря ви, госпожо председател, за вашето гостоприемство. Bene, allora i colleghi di ITRE sono pregati. Добре, благодаря ви, колегите от нашата комисия са добре дошли да останат в тази зала, тъй като ще започнем с гласуването веднага. Много моля всички останали да напуснат залата, колкото е възможно по-бързо.